Колеги, бон помериджо. Cominciamo subito. Добър ден, уважаеми колеги. Започваме веднага, тъй като имаме доста натоварен дневен ред. От името на нашата комисия искам да ви приветствам. Искам да приветствам комисара Сесилия Малмстрън, комисар, отговаря за вътрешните работи. Тя е тук в нашата комисия, тъй като Нейният ресор е пряко свързан с нашата работа. Знаете, че тя отговаря за много неща, включително и за сигурността и по-специално мафията и организираната престъпност. Нейната работа е изключително интересна за нашата комисия, особено във връзка с сътрудничеството на разследващите органи на Европейския съюз и разследващите комисии. Тя разглежда и се занимава с хармонизирането на националното законодателство, включително трансграничните престъпления. Искам да започна с думите, че още от самото начало госпожа Малстриом проявява интерес към всички въпроси, с които се занимава нашата комисия. И както казах, в миналото, ако не беше тя с нейната откритост и дълновидност и с откровеността и да нарича нещата с собствените им имена. Нямаше да можем да обсъдим редица проблеми, които обсъждаме в нашия комитет. И преди да изслушаме госпожа Малстрюм, ще ви кажа как ще структурираме дебата. Първо ще чуем Сесилия, след това първи кръг въпроси от координаторите, ще следват отговори и след това депутатите. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, драга Соня, госпожи и господа. Добър ден. Благодаря ви за поканата да съм тук да отбележим заедно работата на вашата комисия която проявява, която е доказателство за вашата ангажираност с проблемите на организираната престъпност. Ще ви кажа а, най-вече ще съм тук, за да слушаме, но искам да ви кажа и какво смятаме да направим ние в комисията, как виждам аз нашето бъдещо сътрудничество, за да може да, да бъде максимално полезно в важната ни работа документ по собствена инициатива, прият от парламента, откроява организираната престъпност като основен проблем, който пречи на демократичната ни система. Той а, пречи нашите органи да предоставят необходимите услуги на а, нашите граждани. Разбира се, е много трудно съвсем а, конкретно да се определят количествените измерения на организираната престъпност. Тя е свързана с огромно човешко страдание, но тя нанася огромни щети и на нашата економика. Надяваме се, че ще можем да постигнем напредък с по-добри статистически данни в бъдеще. Разходите са огромни, необходими са решителни действия за решаването на тези проблеми на европейско, местно и национално равнище. Позволете ми да ви кажа няколко а, неща прането на пари е между 800 и 1600 милиарда долара. Това е БВП на Полша в долния в, в ниската стойност и на Италия в високата стойност Милиони и половина граждани а, вземат кокаин. Това е населението на Малта и Кипър. Корупцията може да се измери с около 1% на а, брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Групите за организирана престъпност увеличават дейността си на нашите граници и влияят по различен начин на а, нашата економика. Една държава, която и да е тя, не би могла да се справи сама. Необходима е обща политика, практически мерки, за да осъществим практическо сътрудничество, както разбира се, и управление на границите, економическата слабост и политическата нестабилност влияе на целия свят. Това е вътрешното измерение, което трябва да се интегрира още по-добре, отколкото преди Сътрудничеството с всякакви организации, включително регионални, е много важно. Нашият подход към организираната престъпност е стратегическа политика, основаваща се на общи практики, общи стратегии. Това е изложено, както знаете, в Стокхолмската програма. Допълнително беше развито в стратегията на Комисията за вътрешната стратегия от ноември 2010 година. Ние провеждаме двустранен дебат с вас. Ние имаме също така съвместни оперативни приоритети Стратегическият цикъл за борбата срещу организираната престъпност е част от нашата работа. Искам да организирам изложението си в четири аспекта. Първо, приемане, предприемане на действия срещу сериозни тежки престъпления по-специално трафик на хора и киберпрестъпления. Трафика на хора е много сериозно престъпление. Той изисква мощен, мощен отговор на европейско равнище Определени са вече минимални санкции, защита на жертвите, които не би трябвало да бъдат наказвани за древни престъпления, които са били принудени да извършат. Всичко това е част от дългосрочната стратегия, която задава конкретни и практически приоритети за следващите пет години. Това ще бъде част от задачите на координатора в комисията, която ще а, координира дейността в комисията и в държавите членки използването на интернет и киберпрестъпността с другата сфера, в която ще насочим усилията си. Миналата година беше прията директива за експлоатация на децата. Там работим и по въпроса за детската порнография. Тези неща се обсъждат в комисията Либе. И там се очертават различни възможности за решаване на проблемите. Едно от най-важните неща, които правим е създаването на Центъра за борба с киберпрестъпността на Европол – за а, обмяна на информация и на прилагане на мерки в сътрудничество с максимално използване на ресурсите. На второ място предприехме редица стъпки да атакуваме онова, което е двигателя на европейския, на организираната престъпност, именно парите. Ако искаме да отслабим престъпните мрежи, трябва да се насочим към парите, към мотивацията, към печалбите. Именно за това преди няколко месеца предложихме директива, за да може държавите членки да замразяват активи. По този начин а, се попълват някои празноти, от които се възползваха престъпниците. Конфискуване на активи от заподозрени лица към трети лица. Също така конфискация, когато когато осъдителна присъда не е възможна поради това, че лицето е тежко болно или починало. Държавите членки трябва да управляват замразените активи и да създават конкретни служби. Това е много важно, за да не се а, загуби стоиността на активите, докато продължават а, съответните правоприлагащи дейности. Вие знаете също така, че представихме антикорупционния пакет, включително и нов механизъм за мерките против корупция всички ние знаем, че за съжаление корупцията и организираната престъпност са тясно свързани. Разглеждаме съществуващите правила за борба срещу а, корупцията, които са различни в различните държави, а, което ни кара да изискваме повече ангажираност а, от страна на държавите членки. Следващата година ще изготвим а, първия доклад и на две години от там нататък ще изготвяме нови актуализирани а, доклади, защото въпросите свързани с корупцията са много, делега, много деликатни. За, и за да можем да изготвим документ, който да е важен и съществен, е необходимо вашето сътрудничество имаме обща стратегия за борба срещу прането на пари, има нова редакция на препоръките на специализираната група с по-силни формулировки за прозрачността. Ако властите знаят кои са ангажираните економически субекти, те по-лесно могат да реагират. Колегата ми Барние изготвя в сътрудничество с мен и с нашите сътрудници една нова директива срещу прането на на пари. Вашия принос ще бъде много добре дошъл. На трето място трябва да имаме по-добър достъп до размяната на информация, която е изключително важна, за да може да се установят кои са престъпните структури и те да могат да бъдат разбити. заради общите стандарти за защита на данните през февруари 2011 година комисията предложи а, разпоредби за данните на пътниците в самолетите. Тук а, трябва да се из черпи а, потенциала на Европол, неговата правна основа. Една от целите е тази агенция да стане по-активна и по- централна. И накрая, госпожо председател, правоприлагащите организации се нуждаят от а, достатъчно финансиране и обучение. По-късно тази година смятаме да предложим схема за обучение е, по специализирани разследващи техники за борбата срещу, европе, срещ, сред организираната престъпност а, една засилена политика на обучение е отново сфера, в която бихме могли да си сътрудничим. В сферата на вътрешната сигурност комисията би искала да има един фонд, който да бъде насочен към полицейско сътрудничество с един по-гъвкав механизъм и с упростени правила на управление и а, европейските агенции могат да ни помогнат много в това отношение, както и вие. Надявам се, че това беше едно полезно встъпление, за да може да видим къде се намираме в сферата на борбата срещу с, с организираната престъпност, да откроим някои идеи на сътрудничеството ни и естествено аз се ангажирам от името на комисията и нейните генерални дирекции а, с пълна подкрепа с вашите инициативи. Председателката, благодаря госпожо комисар. Бяхте изключително ясна, изпратихте ясни послания, послания, които бяха правилно разбрани. Отново бихме искали да приканим всички служби за борбата с организираната престъпност да действат координирано. Вие споменахте засилването на ролята на Европол. Споменахте също така за възможността за по-добър обмен на информация. В вашите уводни думи вие подчертахте необходимостта от правилното разбиране на а, последствията от а, престъпните мрежи, последствията върху в економически аспект. Защото само по този начин ще имаме ясна представа за ситуацията. Сега ще дам думата на координатора госпожа Матю за 3 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. От името на ЕНП бих искала да ви благодаря за това, че присъствате на второто заседание на нашата парламентарна комисия. По този начин вие давате един явен сигнал и насърчавате нашата работа, за което горещо ви благодаря. Високо ценим жеста ви и се надяваме, че ще може да работим в тясно сътрудничество с вас, нашата парламентарна комисия и вашия кабинет. Нещо, което ще е видно и от днешната ни дискусия. Бих искала да ви благодаря и за вашата ангажираност. Вашето предложение за конфискация на облагите от престъпна дейност е изключително добро предложение, което ние приехме с пълно удовлетворение. Вашето предложение е едно от най-силните такива през последните няколко години и в ЕНП наистина бяхме удовлетворени от него. Както и вие посочихте, много е важно да се съсредоточим към центъра на тази престъпна дейност и а, уверявам ви, че ще работим в тясно сътрудничество с вас. Вие се ангажирате и относно борбата с киберпрестъпността. Миналата седмица бях в Европол и директора на Европол, както и някои служители на Европол ми говориха за този център на киберпрестъпността, който и вие упоменахте в уводните ви думи. Но бих искала, госпожо комисар, да ни разкажете малко повече за този център. Какъв е капацитета му? Как как възнамерявате да а, снабдите този център? Какви ще бъдат средствията, които ще му бъдат отпуснати? комисията какво възнамерява да направи, за да може да се подобри функционирането на този център, както и на Европол? Вие споменахте също и полицейския колеж. Да, действително, и аз считам, че се нуждаем от курс на обучение на европейската полиция. Към момента имаме една малка агенция, която наброява едва 30 души персонал и наистина считам, че за да може тази агенция да има истинска роля, то тогава ще трябва да я снабдим с необходимото обучение, което разбира се ще бъде от полза и на всички национални полиции. Бих искала да попитам комисията, възнамерява ли да отпусне допълнителни средства на полицейския колеж, така че той да може да осигури необходимото обучение на полицейските служители. Знам, че съвсем наскоро сте говорили и с господин Холдър. Бих искала да попитам какво възнамерявате да направите с оглед на прането на пари и организираната престъпност в отношенията ни с третите държави. Предварително благодаря за отговора ви. Благодаря, казва председателката. Благодаря. Госпожо комисар, мисля, че вие изпратихте едно отлично послание и ни показахте, че вървим в правилната посока. Нашата парламентарна комисия има много силен и ясен мандат в това отношение, така че се радвам, че и вие сте готова да работите в тясно сътрудничество с нас във всички области. Самата вие казахте, че изложените от вас въпроси са изключително сложни. Пране на пари, трансгранична организирана престъпност и така нататък. Това е една много широка тема. Това са много различни въпроси, но те са взаимно свързани. След проведения от нас анализ установихме, че укриването на данъци струва 1 милиард евро годишно. Най-бързо развиващия се вид престъпна дейност е киберпрестъпността. Тя струва на Европейския съюз приблизително 300 милиарда евро годишно. Това са астрономически суми. Съгласно Евробарометър, европейските граждани са силно безпокоени от този факт. Мандата на нашата парламентарна комисия е да разгледаме действието на отделните агенции, като Европол и Евроюз. Трябва да помислим по какъв начин да засилим сътрудничеството между различните компетентни органи на държавите членки. Та въпросът ми е следният. Какво е вашето мнение относно създаването на Европейска прокурорска служба? Знам, че вие ще се занимавате с този въпрос, така че бих искала да получа отговор. Знаем, че ни предстоят две големи спортни събития е, Еврофутбол в 2012 в Украина и в Польша, както Олимпийските игри в Лондон. Аз съм изключително притеснена относно влиянието, което ще имат тези две спортни събития върху жените, тяхната експлоатация и така нататък. Знаем какво се случи в Германия. Няколко НПО подчертаха факта, че броя на трафика с жени се увеличава значително. Германия заедно с полицейските компетентни служби, както и НПО, проведоха масова кампания по осведомяване – така че считам, че би било интересно да се уверим, че комисията осъзнава всички тези проблеми. От друга страна, бихме искали да направим така, защото Обединеното кралство, Украина и Полша да признаят, че такъв проблем съществува и да направят всичко възможно за неговото решаване. Защото в противен случай трафика на жени в рамките на тези две спортни мероприятия може да се увеличи, а комисията трябва да направи нещо. Благодаря. Благодаря Нютен Дън от АОД. Благодаря. Госпожо председател, благодаря и на госпожа комисаря за това, че дойде да говори при нас. Първо, може ли да получим копие на встъпителното ви слово. Беше много полезно, но е добре да го имаме пред себе си. Благодаря. Второ, няма как да разрешим изцяло това проблем. Разбира се, говоря за проблема на данъчните убежища. За съжаление, повечето такива убежища се спонсорират от моята държава членка. За съжаление, наистина. Не знам дали комисията има някакви, някакви планове да подходи към този въпрос. Те са сериозен източник на тревога. Те са и сериозна възможност, разбира се, ако, ако капиталът ви е в британски лири, много лесно можете да ги изнесете. А, ние ще разпишем един доклад в тази комисия в резултат от нашите усилия. Смятате ли, че това, което всъщност трябва да постигнем е въздействие, е, за да се засили политическата воля за напредък? И че пътят към това, пътят към това, според мен е какъв е, е, доклада на Яколино в крайна сметка. Ако, ако е, се загубят в крайна сметка 10 милиона работни е, места, но ако при все това разрешим този проблем, ще можем да компенсираме с заетост на други места. Също ще осигурим, ще осигурим приходи за хазните. И така, ако обществеността си каже, ето сега ще спечелим 10, 10 милиона работни места, това може да бъде достатъчен стимул, достатъчна мотивация. Може би това ще насърчи сътрудничеството и действието по-нататък или имате по-добра идея за това как да се повиши политическата воля? Председателката, благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се възползвам от възможността да благодаря на комисара за а, изложението и имаше доста конкретна информация а, и ние очакваме с нетърпение да работим заедно с комисията по а, този доклад. Три неща. Първо, организираната престъпност е нещо много сложно. Погледах погледнах е, как се определя организираната престъпност. Има една много, много точна немска дефиниция от Германия. Покриват се три аспекта в нея. Първо, винаги има а, е, определени търговски структури, които са организирани така, че да изглеждат сякаш са законни. У нас, в Белгия, неотдавна открихме, че в продължение на дълги години съществува криминал, банка на престъпления, всъщност, е, е, където, се, е, където всъщност се съчетават всички, всичките престъпления, свързани с организираната престъпност. Втория аспект е системното ползване на насилие и заплахи. Организираната престъпност по такъв начин се е, упражнява въздействие и натиск върху политиците, върху е, правната професия и медиите. И така, като се имам предвид сложността на този въпрос, е, по какъв начин отделните части, според комисаря на Европейския съюз, ще работят заедно? Необходими са действия за намеса от различни части на комисията. Колегата много точно посочи, че полезна, полезно би било създаването на Европейска прокуратура. Но Лисабонският договор не предвижда, не предвижда подобна структура, освен за борбите с финансовите нарушения, които засягат европейските средства, европейския бюджет. Третото нещо, което искам да кажа, едно предложение. И това е свързано с работата на нашата комисия. Ние възнамеряваме да организираме едно посещение на Сърбия. Много важна страна в този контекст. Много корупция има там. Също така е страна в процес на присъединяване. Знам, че комисията разглежда Сърбия, знам, че се водят преговори. Но ако може комисията да ни даде малко полезна информация, за да можем максимално гладко да организираме посещението си през юли месец. Господин Киркоп, 3 минути. Госпожо председател, първо искам да кажа нещо свързано с нашата парламентарна комисия. Комисаря също подчерта това. Доста хора подлагат под съмнение различните аспекти на работата на тази парламентарна комисия и какво имат те изобщо помежду си, освен обединяващото, обединяващото наименование – сериозни престъпления, сериозна престъпност, тежки престъпления. Мисля, че най-важното е да се създаде един единен подход. Същото въжи и за комисията и това бе загаднато от комисаря. Това, което аз знам, показва, че е много трудно да се разглеждат по-отделно обособено дейностите на една криминална организация, независимо дали става въпрос за мафията или не, в, в Италия или а, подобни а, криминални групировки в а, други страни. Трудно да се говори само за киберпрестъпност, трудно да се говори само за трафик на хора или само за пране на пари не могат да се разглеждат по-отделно, защото поне моят опит сочи, че всичките тези дейности са преплетени една в друга. Така че въпросът ми към комисаря е следния. Понеже смятам, че всичките са обвързани, е, искам тези дейности, искам, искам да разбера по какъв начин си представя напредъка комисаря е, по отношение на обмена на полезна информация. Това е нещо, което сме обсъждали с правоохранителните си органи неведнъж. веднъж Естествено, нещо се върши вече и сега. Европол, според сегашните си критерии, може да осигури известен обмен на информация, но не смятам, че това е достатъчно. Мисля, че резултатите, които трябва да постигне нашата комисия е да осигури нови канали за обмен на информация и още веднъж ще повдигна въпроса, който при няколко дни зададох. Макар и това да не е нещо от, е, да не е нещо от нашия дневен ред, е, надявам се, силно се надявам, че е, комисията поне ще насърчи разузнавателните служби на нашите е, държави, на държавите членки на Европейския съюз, както и някои от а, а, а, разузнавателните служби на наши съюзници на други места по света да, да съчетаят ресурсите и а, капацитета си, така че да се стигне до осъдителни присъди на извършители на а, тежки престъпления, независимо къде по света се намират те. Благодаря, господин Киркоп. Господин Зондегард. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря много на а, госпожа комисаря. И вярно е, че че всъщност а, нещата в много случаи с проблеми на живот и смърт. Организираната престъпност е нещо, което подкопава подкопава демокрацията. Става дума за политически интереси, които обслужват интересите на организираното прест... организираната престъпност. Беше спомената Стокхолмската програма, проблеми, по които работи комисията, отнемане на имущество в в полза на обществото. Така че въпросът ми е какво може да се направи от нас и от гражданското общество, защото ако не включим гражданското общество в по-голяма степен в общия контекст, тогава ще се борим в тъмното а, би трябвало да хвърлим светлина, защото по този начин ще може да се борим по-добре с организираната престъпност. Знам, че а, това е един противоречив въпрос, но благодарение на банковата тайна могат да се насочват средства за престъпни цели. Не знам как са организирани нещата в Швеция, но от данъчна гледна точка се вижда съвсем ясно какво могат да направят данъчните власти и какви са а, условията на живот на дадени хора. Това наричам аз откритост в някои държави. А, виждаме все повече и повече трафик на хора. Това е свързано с местната работна заетост. В момента има много повече е, роби, отколкото в епохата на робството, защото на хората им отнемат е, паспортите и документите за самоличност и те би трябвало да работят като роби, а не за прилична заплата. Та, да, решаването на тези проблеми е част от борбата с организираната престъпност. И как а, а, комисията може да включи много по- повече гражданското общество в борбата срещу организираната престъпност и как може това да се впише в дейността на органите по бюджетен контрол? Благодаря. Госпожо комисар, аз също имам кратък коментар във връзка с казаното от госпожа Матия. На 13 май бях поканена от директора на Европол да открия една а, конференция, международна конференция за сътрудничеството на европейските полицейски служители. В встъпителното си а, изказване. Аз засегнах някои въпроси, срещнах се с полицейски служители, включително с полицейски служители от Колумбия. Всички те проявиха голямо желание и готовност да си сътрудничат с нашата комисия. Мисля, че това е нещо, за което трябва да помислим по-задълбочено и да го използваме максимално. Въпросът ми към госпожа комисаре: е как виждате вие във времето рамковото решение 841, как може да се работи по този въпрос, защото плана е това да стане през 2012 година. Бихте ли казали по-точно? Благодаря ви много. Благодаря по последния въпрос, да, наистина се предвижда това да стане до края на годината. Вече почваме да разглеждаме този проблем. Да, госпожо Матие, въпросът за конфискацията получи много силна подкрепа в съвета и аз съм уверена, че заедно ще можем да работим като с законодатели, за да може да постигнем по-хармонизирани правила. А, за киберпрестъпността очакваме да се засили организацията на базата на съществуващи хора в Интерпол. Ще работим по анализ на заплахите, по координирането на различните начини на защита упражнения по най-добри практики, партньорство с, с частни и държавни организации за борба срещу киберпрестъпността, разглеждане на а, техническите средства, които са конфискувани и така нататък. СЕПОЛ а, Предложението ще бъде готово до края на годината. Изслушваме държавите членки, какви са техните приоритети, свързани с обучението, кои аспекти на обучението могат да бъдат обхванати от програмата Erasmus, какви елементи да се предвидят, за да може да има една по-европейска полицейска култура. Отново срока е до края на годината. По въпрос на господин Холдър работим по киберсигурността. Проведохме едно съвместно упражнение. А, искаме всички държави да ратифицират Будапештенската конвенция, работим по детската порнография, по интернет, по сътрудничеството, включително и с, щатите. Мисля, че въпрос а, а, за наказателното преследване е малко деликатен. Аз не мога да ви кажа какво планират британските, украинските и полските а, власти за спортните събития, но те ще се възползват от опита на Германия. Знам, че се обменят най-добри практики, гражданското общество ще си сътрудничи с полицията. Това е много важен елемент на тези спортни прояви. Естествено, няма да мога да ви кажа точно колко ресурси ще бъдат преведени за това. Да, господин Нютон Дан, разбира се, може да получите екземпляр от моето изказване за данъчните обежища. Работим по този въпрос заедно с комисаря Барние ще има нещо готово в края на годината. Сега по доклада вие откроихте политическата воля. Няма нужда аз от комисията да ви казвам как вие да организирате доклада си, вашите приоритети но това, което казахте за организираната престъпност, вие говорихте за това колко нови работни места могат да бъдат създадени. А, мисля, че въпросът трябва да бъде как може да възстановим парите. Милиони, милиони изтичат всеки момент, във всеки момент от публичните средства. И как ще може да бъдем от полза на законната економика, като ударим престъпността, как организираната престъпност а, ерозира вярата в а, правовия ред. Вярно е, че а, не стигат парите, но не достига и общественото доверие поради недостатъчната легитимност на някои мерки. И много граждани смятат, че това е сфера, в която може да направи много повече. Как си, раба... как си сътрудничим? Ние се опитваме да работим по стратегията по вътрешна сигурност. Господин Барие, Барние участва, а, госпожа. А, рейдинг. Е, ние насърчаваме по-доброто сътрудничество между Европол и Евроюст. Е, е, може би ще трябва да попитате госпожа Рейдинг. Тя ще ви каже сега по въпроса за Сърбия не мога да ви давам конкретни данни. Ще видим обаче какви данни ще постъпят от Европол относно оценката на заплахата. Господин Киркоп, ние планираме дейности по Стокхолмската програма, но а, в светлината на Лисабонския договор а, предвиждаме промени в Европол с а, оглед на по-голяма парламентарна отчетност, а, обмяна на информация между държавите членки, за да видим как може да се подобрят нещата, тъй като това е от а, изключително важно. А, за борбата срещу организираната престъпност. И тук се вписват и а, данните на пътниците в самолетите. Ние се опитваме от своя страна да ангажираме гражданското общество, работим с най-различни организации, в нашата дейност, в борба срещу корупцията. Нашите групи се свързват с гражданското общество, а вие в Европейския парламент още по-добре можете да осъществите контакти с гражданското общество, а и във вашата комисия това може да се осъществи. Естествено, прозрачността е от ключово значение. Това ще бъде много важно да бъде отразено в доклада за борбата срещу корупцията. И мисля, че отговорих на повечето въпроси. Знам, че всъщност ще има още много въпроси. Председателката, благодаря, госпожо комисар. Сега нека да продължим затворих списък на задаващите въпроси. Имате две минути, Джан Марко. Благодаря, госпожо председател. Факт е, че през последните десетилетия открихме връзката между престъпната дейност и всички останали незаконни дейности, свързани с трафика на оръжия, на хора и тероризма. Като разбира се, не забравяме и радикалните течения. Има много такива в Перу, както и други екстремни и радикални групировки в други държави по света. Полицейските служби към момента не могат да отговорят по един и същи начин на тази престъпна дейност. Всяка една от тези служби си има свой специфичен подход. Бих искал да попитам дали в Европейската комисия възнамерявате да изготвите някакви ръководни лиги, линии, основни насоки, които да помогнат на борбата с този тип организирана престъпност. Благодаря. Благодаря. Господин Яколино, две минути. Благодаря, госпожо председател. Изслушахме комисаря Малстрюм с голямо внимание. Когато говорим за организираната престъпност, не трябва да забравяме, че става въпрос за престъпно деяние с международен отзвук. За да се отговорим на това предизвикателство, трябва да има тясно сътрудничество между държавите членки и третите държави. Защото в третите държави също има много незаконна дейност. Оттам, например, тръгва целият трафик на наркотични вещества, от Колумбия, например – Европейския парламент учреди тази парламентарна комисия и това е един много ясен сигнал, който трябва да покаже, че всички ние се нуждаем от по-добро познаване на различните служби Европол, Евроюст или Фронтекс, например. Считаме, че можем да постигнем по-добро разбиране за функционирането на тези служби, ако паралелно с това допринесем и за по-добрата им работа. В рамките на организираната престъпност разглеждаме също така прането на пари, а, както и корупцията, но бих искал да поставя акцента върху организираната престъпност. Тук се включват незаконните облози, трафика на произведения на изкуствата, трафика на диаманти и така нататък. Ето защо трябва да насърчим държавите членки да поставят акцента върху облагите, които се извличат от този трафик. В някои части на Европа регионите имат по-слаби економически постъпления и това се дължи именно на престъпната дейност. Вие цитирахте цифрите, свързани с прането на пари, за което благодаря, господин председател. Аз бях докладчик по бюджета за 2013 година. В този бюджет се предвижда 50% намаление на ресурсите, които се отпускат за борбата с организираната престъпност. А ние бихме искали тези средства да се увеличат, защото Европейския парламент желая ефективно да се бори с организираната престъпност. Благодаря. Благодаря, господин Енчо. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на комисаря Малмстръм за уводните думи. За мен вашите уводни думи внесоха голяма яснота относно инструментите, с които разполага Европейския съюз в борбата с организираната престъпност, прането на пари и киберпрестъпността. Впрочем, днес ще се проведе тристранна среща относно директивата за кибератаките. Надявам се, че този тристранен диалог, тази тристранна среща ще бъде последната и че ще може на следващото пленарно заседание да одобрим директивата, което ще представлява още една крачка, крачка извинете, напред в борбата с престъпността киберпрестъпността. Разбира се, госпожо комисар, осъзнаваме, че в държавите членки съществуват най-различни проблеми, свързани с организираната престъпност. Ето защо, по мое мнение, Европейският съюз трябва да се намеси. Въпреки, че правомощията на Европейския съюз в наказателно-правната област са ограничени. Изключително удовлетворен съм от ясните предложения на комисаря, които имат за цел за по-доброто ограничаване на целите и на ролята на нашата комисия. Надяваме се, че ние в нашата парламентарна комисия ще може също да допринесем в градежа на тази стена, която ще ни позволи да се справим с организираната престъпност. Не трябва да имаме разнопосочни, да предприемаме разнопосочни действия. Ако не бъдем едини, няма да постигнем начертаната цел. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Господин Античевич, две минути. You, the... Благодаря, госпожо председател. Това, което се случи напоследък, беше показателно за цялата регулаторна система във връзка с адекватното управление на риска. Това трябваше да предотврати не само прането на пари, но и глобалната криза. Думата данъчни убежища не беше елиминирана, както твърдеше ОИСР, тя беше узаконена. Ако Хосни Мубарак беше прехвърлил тези основни, не беше прехвърлил тези основни средства през банките, то египтяните щяха да а, усетат техния вкус. Така че, наистина, бих искала да ви попитам нещо съвсем простичко. Как ще унищожим данъчните убежища? Благодаря. Grazie, la parola all'onorevole Borsellino. Благодаря, госпожа Борселино. Президенте, грация alla signora commissaria. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар. Бих искала да ви благодаря, защото отделихте специално внимание на всички тези въпроси. Още от самото начало на вашия мандат вие предприехте съответните стъпки – и благодарение на вас се стигне до създаването на нашата парламентарна комисия. Вие цитирахте някои цифри в началото на уводните ви думи. Тези цифри ни дават представа за огромния мащаб, на който се развива престъпната дейност, както и за огромните средства, които се мобилизират в това отношение. Престъпните групи имат голяма мощ благодарение на финансовите средства, с които разполагат, а това разбира се си има своите економически и политически последствия. Именно това е явлението, с което трябва да се борим. В рамките на кризата това е необходимо, защото кризата не засяга само тези престъпни организации. Тези престъпни организации въртят голяма сума пари, която разбира се се отразява и на економическия живот. Политиците не трябва да отстъпват, защото в противен случай престъпните организации ще продължат да управляват все по-голямото количество пари, с които разполагат това отношение е много важно да приобщим и гражданското общество. Гражданското общество трябва да даде своя принос, принос, който е безценен. Защото гражданското общество може да ни позволи да разберем каква е същността на организираната престъпност, както и последствията от нея. Необходимо е да се повиши осведомеността, да се приобщи гражданското общество, защото в противен случай не бихме могли да се преборим ефективно с организираната престъпност. Същевременно трябва да се осигури и необходимото обучение. Обучението е понятие, което не използваме често – Вярно е, че някои от държавите членки се справиха с проблема тогава, когато той беше още в самия си зародиш, но ние не разполагаме с конкретни данни относно начините, по които бихме могли да се справим с организираната престъпност на европейско равнище. Необходимо е да поставим акцента и върху жертвите. Като тук не включвам само жертвите на престъпления, но и жертвите, които искат да се борят с организираната престъпност и които са обект на сплашване или на насилие. Необходимо е също така да обърне внимание и на превенцията. По мое мнение е необходимо да помислим за начина по който да се, сборим с, да се борим с организираната престъпност, но и начина по който да я предотвратим. Благодаря, господин Мичел. Um, Благодаря, госпожо председател. Първо, надявам се всички да получат речта на комисаря. Не всички бяхме тук в началото. Второ, да се върнем към момента преди някои от последните договори, които бяха подписани. Нека да си припомним, че е, много голяма част от е, екологичното законодателство, което тогава беше е, междуправителствено законодателство, а не такова родено от договорите, се изпълняваше именно поради наличието на воля – така са сложени нещата и в областта на ПВР. Е, тези заседания, които водим обаче, те идват и си отиват. Е, искам обаче да се върнем е, в началото. Как да накажем тия хора? Те разбират само от болка. Няма как да постигнем нещо без е, без наказания. Не става въпрос единствено за е, изтичане на средства, на финанси. Много от е, престъпленията, свързани с трафик на наркотици, например, и много други, финансовите, финансовите престъпления от друга страна, в тях са замесени по някакъв начин често пъти хора, които се занимават с държавните средства, с системата на осигуряването, системата на държавните приходи. После, ако о, някакви лица с определени доходи не е, са осигурени, това по някакъв начин привлекло ли е вниманието на полицията или не? И крайна сметка конфискуването, конфискацията на имуществото е единствена, единствения превентизъм, превентизъвен механизъм, а системата на социално осигуряване може да подаде доста ценна информация а, за това. Трябва обаче да а, планираме, трябва да планираме много добре реакцията си а, и да я основем на базата именно на конфискуването. Трябва да сме решени да предприемем такива стъпки в целия Европейски съюз, да създадем среда, при която няма място къде да се, скри, да, да се крият в Европейския съюз. Швеция е добър е, пример и е, задържането, конфискуването на имущество е, трябва да стане обща практика в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Буско, две минути, последния въпрос. Благодаря. Искам да задам въпрос, свързан с нововъзникващите пазари в организираната престъпност. Милиони, дори милиарди евро се въртят в областта на незаконния хазарт Естествено това въжи и за прането на пари, за трафика на наркотици, на хора. В Европа, в много страни в Европа наказанията са съвсем дребни за подобни нарушения. Сега знам, че вие имате антикорупционен законодателен пакет, предложение за законодателство. Аз лично съм писала доклад по този въпрос в комисията Либе. И въпросът ми е какви са конкретните стъпки, които могат да се предприемат от страна на комисията, за да противодействат именно на това. Често пъти се подценява този е, нововъзникващ престъпен пазар и смятам, че максимално скоро трябва да прережем пътя на по-нататъчното му развитие. Говорихте за това, че хората губят доверие в институциите, но те губят и доверие в лоялната конкуренция, в почтеността изобщо. Затова мисля, че е много важно да се предприемат тия стъпки. Председателката, благодаря. Госпожо комисар, имате думата за отговори. Благодаря, Соня. Благодаря на всички за коментарите и за въпросите. Виждам колко, колко ангажирана е вашата парламентарна комисията. Много от вас говориха за сложността на проблема, множествената криминалност. Казахте, че е, всяка групировка се занимава с множество престъпни дейности. Е, и е, комплексността на това е, на едно място да се съберат е, действията и усилията на полицията с други компетентни органи. Да, нашите органи все по-често работят именно така, по един административно интегриран начин, така че да могат всички заинтересовани страни, всички компетентни органи да се съберат и да съчетаят усилията си. Стратегията ни за това е толкова многостранна. Междугодни дебати се водят и в съвета по този начин, а насърчаваме агенциите си да работят именно така съвместно. Напълно съм съгласна, че конфискацията е ключов реакция, ключово действие при разрешаването на този проблем. Но само, само това заедно да се подемат, да започват да се водят наказателни производства и административни производства е нещо ново като подход. Виждате, че и при вас е така. При вас имам представители от различни комисии с различен опит, с различна област на специализация, така че това е нещо ново и за държавите членки. Много от вас засегнаха въпроса за обмена на информацията. ЕКСИМ, Европейския модел за обмен на информация – е нещо, което в момента е обект на оценка. Опитваме се да е, консолидираме различните съществуващи е, механизми. Не става въпрос за изграждане на нови системи, а по-скоро съчетаване, консолидиране на вече съществуващото. Искаме да видим как работят за сега, как се ползват от държавите членки и евентуално да попълним някакви евентуални празнини. Това е нещо, което вършим заедно с държавите членки. Данъчните убежища. Естествено, че това е един огромен въпрос. Нито вашата комисия, нито Европейската комисия могат да го разрешат. Днес се разглежда този проблем на най-високо равнище на а, заседание на Г8 и Г20. Естествено, ние гледаме също какво можем да направим от страна на комисията, но това е един глобален а, проблем и към него трябва да се подходи и с други партньори. Госпожа Василио, колегата ми, работи по а, едно проучване на незаконния хазар залаганията и а, измамите при а, спортните прояви. Сега, а, а, ще трябва да съгласувам а, това с нея. Предполагам, че нейната работа ще е от значение и за вашия доклад. господин Колини, економическите кризи и намаляването на бюджета в отделните държави членки, което се отразява и на капацитета за борба с организираната престъпност. Сега, ние какво се опитваме да направим в комисията? Да преобразуваме всички отделни разпокъсани фондове и да ги слеем в един за борба с организираната престъпност и сериозната престъпност. Надяваме се с това да се намали и бумащината, бюрокрацията в областта на сигурността и полицейското сътрудничество. Надяваме се да получим подкрепата за тази инициатива на съвета и на парламента. Това мисля, че бяха основните е, въпроси, които им бяха зададени. Ще ги отразим е, всички е, и очакваме и, по-нататък да се виждаме и да работим заедно. Председателката, благодаря ви, госпожо комисар, за това, че се откликнахте на поканата ни, за това, че проявихте интерес към работата на нашата парламентарна комисия. Виждам вашия ентусиазъм, виждам вашата готовност и воля в осигуряването на закрила на 500-те милиона души, всъщност, на които отговаряте. Благодаря ви още веднъж. Allora, colleghi, adesso che abbiamo liberato la commissaria. Драги колеги, освободихме комисар Малстрём. Сега може да се върнем към приемането на дневния ред. Приемаме го. И също така имам нужда от одобрение на протокола от предното заседание. На 18 април бе е проведено то. Протоколът ви бе изпратен след това. В края на заседанието в 17.30 ще проведем е, среща при закрити врата, среща на координаторите. Е това. Сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Както знаете, Лисабонския договор е, из основи промени компетентностите и начина на действие на европейските структури в областта на наказателното право. Парламентът е един от законодателните органи в тази област. Друго нещо важно като промяна е правилото за а, мнозинството в съвета. Вече не съществува старата система на а, стълбовете и хартата на основните права е част от Лисабонския договор и има задължителен характер. Търсим да определим какво можем да направим в рамките на правомощията ни в областта на организираната престъпност, прането на пари и така нататък. Предния път помолихме правната служба на парламента да отговори на тези ни въпроси и накратко да ни запознае с отговорите на тези въпроси. Е, затова ще дам сега думата на колегата от правната служба, за да ни запознае с отговорите на службата. Благодаря. Госпожо председател. От тук ще говоря. Искам да ви благодаря, госпожо председател, за това, че ни давате възможността на нас на правната служба да говорим пред нашата специализирана комисия. Благодаря. Бих искал да се спра накратко на правната рамка на Европейския съюз. В рамките на моето изказване ще се опитам да ви очертая накратко общата правна рамка по смисъл на първичното право преди влизането в сила на Лисабонския договор. Първо бих искала да посоча, че борбата с престъпността присъстваше в договорите и преди Лисабонския договор, но действията в това отношение се уреждаха по смисъл на междуправителствения подход – по смисъла на член 31 от договора за Европейския съюз, където не се въвеждаше ясно разграничение между него и общностните политики. Това доведе до много актове на съвета, прияти с единодушие само с консултиране на парламента. В това отношение бих искал да цитирам един акт, който вече беше цитиран тук, рамковото решение 841 от 2008 година за борба с организираната престъпност. В този акт се съдържа също така и определение за престъпна организация. Малко по-късно можем да се върнем на това определение, ако желаете, но бих искал да ви кажа, че европейският законодател би могъл да промени това определение, ако реши да приеме директива, която да промени рамковото решение. Бих искал да цитирам още едно рамково решение от 2003 година, 168 в която корупцията в частния сектор се наказва с наказателно-правни мерки. В този акт отново имаме а, работа с организираната престъпност. Работната група, която беше изработила Европейската конвенция, която беше приела проекто договора, за Конституция за Европа беше работна група, която спомена, че трябва по-ясно да бъдат определени правомощите на Европейския съюз. Най-вече по отношение на тези въпроси, които засягат правомощите на Европейския съюз при прилагането на наказателно-правни мерки. Измененията, въведени от Лисабонския договор, са в този е, смисъл. Член 3 алинея 2 на договора за ЕСА предвижда Европейския съюз да предложи на своите граждани пространство на свобода, на сигурност и на правосъдие без вътрешни граници, пространство в което се осигурява свободно движение на хората. Всичко това трябва да бъде свързано с превенция на организираната престъпност и борба с организираната престъпност. На практика това а, бе изготвено с една поредица от правни основания за борба с а, организираната престъпност. Това означава, че всички правни основания в един момент се озовават в един и същи договор. Упражняването на правомощията се осигурява по смисъла на хартата с основните права и се починява на принципа на субсидиарност и на пропорционалност, както и на процедурните правила. Реформата на договорите се отнася до законодателната практика и тя се осигурява на две нива. Първо, съдържанието на инструментите и е, приложимите законодателни процедури. Относно съдържанието, договор за функциониране на Европейския съюз предвижда една поредица от специфични правни основания за борбата с незаконосъобразните действия, като там се определя приложното поле на правото на Европейския съюз в наказателно-правната област. Що се отнася до общото материално наказателно право, правилата за това, що е правонарушение и какви са неговите последици, договора дава възможност посредством директиви да се дават определения за наказателно-правни нарушения в някои области ам, на организираната престъпност, като се предвиждат за това и някакви минимални санкции. Тези различни области на ам, организираната престъпност фактически влизат в приложното поле на договора, но само в случаите, в които имаме трансграничен елемент. Всичко това се осигурява по смисъл на член 83 алинея 1, като тази разпоредба, разбира се, трябва да бъде задълбочена с оглед на съдебната практика на Европейския съд, но не сега ще се спирам на това. Бих искал да подчертая двата основни факта, им, акта, именно директивата от 2011 година, директива за борба с трафика на хора и втория акт е директивата, която се отнася до сексуалната експлоатация на деца. Тази директива включва и препратки към организираната престъпност. От друга страна, трябва да напомним, че мерките, които са били хармонизирани на европейско равнище и за които трябва да има сближаване на наказателно-правните мерки, са мерки, които могат да бъдат предприяти по смисъл на член 83 алинея 2. И в това отношение имаме пример за предложение на комисията относно злоупотребата с пазара. Тоест, това е политика, която постепенно ще започне да се създава и която беше и предмет на съобщение на Европейската комисия от 20 септември 2011 година, съобщение във връзка с наказателното право. Бих искал да кажа, че не трябва да забравяме какво е казано и в член 83 Алинея първа, трети абзац, извинявам се, че съм толкова точен, там се предвижда съвета с оглед на а, развитието на престъпната дейност да приеме след одобрение на Европейския парламент решение, с което се определят и други области на тежка престъпност, разбира се, области, в които имаме и трансграничен елемент. Съвета може да включи към списъка на европрестъпленията и други престъпления. Това искам да кажа. Тази рамка се допълва от член 325 на договор за функциониране на Европейския съюз, който ни дава възможност дори да отидем отвъд минималните правила по отношение на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. В областта на съдебното сътрудничество и наказателно-правната област, член 82, договора дава възможност за предприемане на мерки за взаимно признаване, превенция и решаване на конфликти относно компетентността на съдилищата, като разбира се тези мерки могат да бъдат допълнени от съвета след одобрение на парламента, мерки свързани с минимални правила за приближаване на законодателствата. Европейският законодател може да приеме и хоризонтални мерки, както и мерки за оперативно сътрудничество в полицейското сътрудничество сътрудничество. В областта на превенцията на престъпността, която е цел а, на Съюза по смисъла на договора за функциониране на Европейския съюз, е възможно да се насърчи, да се подкрепи дейността на държавите членки, по смисъл на член 84 от договора за функциониране на Европейския съюз. В интерес на истината тази разпоредба все още не е била прилагане, т.е. Европейската комисия не се е възползвала това правно основание до сега, за да предложи мерки в областта на организираната престъпност. Относно съдебното и полицейското обучение, Европейския съюз може да подкрепи мерките на държавите членки, а в институционален план договора дава възможност да се изменят в някои граници функционирането и правомощията на Евроюст и на Европол. Договора предвижда също така специфично правно основание за създаването на е, Европейска прокуратура. Това е член 86, който член 86 може да бъде свързан също така с член 325 на дол... от договора за материалните правомощия. Всички мерки в областта на полицейското и съдебно сътрудничество и наказателно-правната област представляват правно основание, което не дава възможност да се използват по-широките правни основания, именно тези свързани с вътрешния пазар, замеделието и така нататък. Тоест тук трябва да се внимава да не се отиде отвъд съдебната практика на Европейския съд в областта, например, на околната среда и използването на наказателно-правни мерки в това отношение. Тук не се изключва обаче използването на правни основания, които са насочени към специфични политики на Европейския съюз, а именно транспорта или околната среда, в случаите в които се предприемат мерки с цел налагане на административни санкции. Такива административни санкции винаги са възможни. Що се отнася до процедурата, установена от Лисабонския договор, знаем много добре, че там се предвижда обикновената законодателна процедура, която е всъщност процедурата по съвместно вземане на решение. По смисъл на тази процедура Европейския парламент може да бъде равен на съвета Европейски законодател. Що се отнася до дял 5, пространство на свобода, сигурност и правосъдие, трябва да подчертаем, че има някои специфики. Първо. Имам едно изключение. Оперативното полицейско сътрудничество изисква само обикновената законодателна процедура. Не, извинете, специалната законодателна процедура поправя се ораторът като а, акта може да бъде прият след допитване и одобрение от Европейския парламент. Съвета може да приеме създаването на определен акт, само след като получи одобрение на Европейския парламент. А относно това беше относно създаването на прокурорската служба на равнище Европейския съюз, като разбира се е възможно в последствие Европейския съвет след одобрение на парламента да разшири функциите на тази прокурорска служба. Т.е. тук а, не се използва процедурата за съвместно вземане на решение. Всяка държава членка от своя страна разполага с една emergency break, т.е. ако държавата членка счете, че законодателното предложение се от... засяга основните принципи на наказателно-правната система на съответната държава членка. Тази emergency break дава възможност досието да бъде прехвърлено на държавните правителствени ръководители, т.е. на ниво Европейски съюз. Тази emergency break – преустановява временно законодателната процедура и а, може да бъде предприета в рамките на сравнително кратък срок от 4 месеца, при положение, че има засилено сътрудничество на поне 9 държави членки, ако продължава да съществува разногласие. По смисъл на протокол 21, който се отнася до Ирландия и Обединеното кралство, и протокол 22, който се отнася до Дания, там са залегнали специфични правила за тези три държави. Дания не участва в общите политики за борба с престъпността, а Обединеното кралство и Ирландия имат тази възможност, ако пожелаят. И накрая, преходните разпоредби на протокол 36, който е също така много важен протокол, тези преходни разпоредби ограничават до 1 декември 2014 година правомощията на Европейския съд, който запазва предишните си правомощи преди влизането в сила на Лисабонския договор за текстовете, които са одобрени преди влизането в сила на Лисабонския договор, а с изключение, разбира се, на случаите като този а, за директивата за трафика с хора, която замени вече съществуващата вече съществуващото рамково решение. Та в това отношение вече се прилага Лисабонския договор. Всички тези процедурни специфики не се отнасят до мерките, включително наказателно-правните мерки, които се отнасят до защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, мерки, които могат да бъдат предприяти по смисъла на член 325 от договора. Т.е. всички актове, които са прияти по смисъла на член 325, не са се засягат от специфичните процедурни мерки. На практика обаче за да се предприеме мярка за борба с престъпността, европейският законодател трябва да се увери, че разполага с правно основание, което покрива целият текст, т.е. правно основание, което се отнася както до приложното поле, така и до нормативния интензитет, т.е. относно пълното или частичното а, сближаване на законодателствата. Второ, трябва да се увери, че принципа на субсидиарност е спазен. На трето място трябва да се увери, че е спазен принципа на пропорционалност, т.е. че в крайен случай, ултима рацио, се прилагат наказателно-правни мерки. Наказателно-правни мерки не могат да се налагат, освен в случаите, в които другите мерки се окажат недостатъчни. Това се упоменава и от резолюцията на Европейския парламент, приета на 22 май 2012 година. Резолюция, която се отнася до подхода на Европейския съюз в наказателно-правната област. И накрая, Последното условие, в което трябва да се увери законодателя, е, че е спазена хартата с основните права и по-специално членове 47 до 50. Тоест правото на ефективна защита, правото на справедлив процес, презумпцията за невинност, правото на защита, принципа на законосъобразност, пропорционалност на наказанието, забрана за преследване, наказателно преследване или съдебно преследване за едно и също престъпление, т.е. принципа не би си нидем. Що се отнася до специфичната правна рамка на борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари, е важно да се отбележи следното. В договора не се говори за предварително определени правонарушения. Не, там се говори за различни а, правонарушения, които могат да получат съответното определение, а, като те могат да имат определение както на европейско равнище, така и на международно равнище определения, които цялостно или частично покриват съответното правонарушение. Тоест, тук не са включени само националните актове, но и актовете приети на равнище ЕС. Тук обаче се включват и много международни конвенции. Тази правна рамка е много сложна и е много трудно да се намери последователен начин на законодателстване. Актовете във връзка с корупцията могат. Корупционните действия, извинете, могат да бъдат извършени както организирано, така и не. Същото се отнася и до прането на пари. Следователно, трябва да се вземе предвид и а, предмета на вашата парламентарна комисия, а именно а, организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Всички тези аспекти са упоменати в член 83 или не първа договор за функциониране на ЕС. Въвеждат се минимални правила относно определението на правонарушенията, както и вида наказателни санкции. Тоест, имаме определени минимални правила, но държавите членки, ако желаят, те са свободни да инкриминират и други престъпни поведения, като могат да предвидят и наказателно-правни мерки. Тоест, държавите членки могат да се отдалечат от тези минимални правила. Що се отнася до значението на санкции, трябва да признаем, че този термин е много по-широк по обхват, отколкото наказанието в тесен смисъл. Този термин включва както възможността за законодателстване в тези области относно основното наказание, но това понятие се отнася също така и до допълнителните мерки, които са свързани с наказателно-правната рамка. Например, забрана за упражняване на професионална дейност, оттегляне на разрешително или пък мерки по конфискация. Член 83 алинея 1 от договор за функциониране на Европейския съюз не възпрепятства използването от страна на законодателя и на други правни основания, които цитирах вече и които могат да бъдат използвани а, за да а, се успорват други м, правонарушения. А, споменах вече член 325. Член 114 също ми се струва доста важен, защото с тези правни основания Европейския съюз може да приеме мерки с цел хармонизация и подобряване на функционирането на вътрешния пазар. По този начин се подобрява административната рамка за превенция на някои правонарушения, тъй като тези правонарушения могат да окажат влияние върху организираната престъпност. Така че Действията, които предприемат държавите членки в това отношение са много различни, но в никакъв случай не трябва да се подкопава правилното функциониране на вътрешния пазар, нещо, което е потвърдено от съдебната практика на Европейския съд. В случаите, в които не можем да използваме наказателното право, винаги имаме възможност да използваме член 114 или бившия член 95 по смисъл на това правно основание са прияти много а, директиви, които предвиждат административни мерки. Но разбира се, тези директиви могат да бъдат съпроводени и с наказателно-правни мерки по смисъл на член 83 този път. А, и накрая, за да обобщя, бих искал съвсем накратко да спомена следното. Европейския съюз няма нито общи правомощия, нито пък изключителни правомощия по отношение на организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Същевременно обаче Европейския съюз разполага с специфични правомощия, значителни правомощия за борба с тези явления на няколко нива – превенция, сътрудничество, определение, санкции. Това са споделени правомощия. Европейския съюз обаче няма правомощия по отношение на изпълнението на наказанията и по-специално общите условия за задържане, освен в случаите, в които имаме пълна хармонизация или освен в случаите, в които тази мярка е абсолютно необходима, за да се осигури ефективността на дадена мярка за сътрудничество в наказателно-правната област, като пример Европейската заповед за арест. Правомощията трябва да бъдат изпълнявани при спазването на принципа на субсидиарност, на принципа на пропорционалност и в съответствие с основните права, като разбира се се отчита и съответната допълнителна тежест, налагана от наказателно-правните мерки. Разбира се, госпожо председател, ние сме направили по-подробно проучване във връзка с актовете от вторичното право и си давам сметка, че не разполагам с повече време и ако имате ам, някакви въпроси, мога да ви отговоря както на въпросите по отношение на първичното право, така и по отношение на въпросите за вторичното право. Благодаря. Благодаря много. за това комплексно е изчерп, изчерпателно представене. Господин Мичел, за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо председател. Ще бъде трудно да поемем цялата тази информация, която ми беше а, представена. Ще бъде добре да го получим в писмена форма. Аз мога да говоря само а, за сферата, в която имам най-много опит. Например, в а, ние не използваме наказателно право за а, отнемане на активи. Използват се принципите на гражданското право и това е много важно. Ако, да кажем, сте човек с а, малък, инко, а, малък а, приход, а, а живеете като милионер, изготвя се вашият профил и се а, образува гражданско дело срещу вас. Това не е необходимо да бъде под формата на наказателно преследване. Ако съдът а, е, има убеждението, че а, е, вие не можете да е, а, докажете, че а, происхода на парите е престъпен, вие можете да бъдете подведен а, по гражданско право. Втори ми въпрос е, може ли да се използва засилено сътрудничество в тази сфера? Аз зная, че има различни различни подсъдности, в които не се а, използва много охотно това право. Знае, че вие, госпожо председател, имате опит в това отношение. А, ние трябва да кажем, че не можем да се крием зад правилото за основни права на човека, когато говорим за лица, които имат огромни имения, състезателни коне и така нататък. Така че бихме мислим за гражданското право, не само за наказателното право, как може да се използва гражданството гражданското право, а не толкова наказателното право и да не се постига хармонизирано от 27 държави членки по тези въпроси. Благодаря, господин Крочета, за две минути. Бих желал да благодаря на правната служба за това, че ни представи рамката с, с законодателните текстове, към които да се позоваваме, като разглеждаме въпроси, които са свързани с организираната престъпност. Не смятам, че нашата комисия е достатъчно самонадеяна е, да смята, че имаме обща отправна точка в борбата срещу а, организираната престъпност. Например, госпожа Орсолина зада, Ор, Орселино зададе някои въпроси на комисаря Малстрам а, и попита какво става във връзка с защита на свидетелите в а, наказателни дела за организирана престъпност престъпност. Тук няма последователност в държавите членки. В някои държави има стандарти във връзка с, с защита на жертвите или закрила на свидетелите, но нещата не са уредени на равнище Европейски съюз. Все още има какво да се работи по този въпрос. Никой не пречи на държавите членки, естествено, да направят повече, но нашия дълг е да кажем на държавите членки, че те не биха могли да направят по-малко, т.е. не могат да бъдат под определени стандарти. Тогава, когато говорим за организираната престъпност и за мафията, има някои държави, които отказват да екстрадират а, престъпници или да конфискуват тяхното имущество когато говорим за конфискация на имущество, според мен това не е достатъчно. Тези конфискувани средства би трябвало да се използват за обществено благо, в обществена полза. Ако просто се конфискува, тълкуват нещата, може престъпниците да стигнат до тях отново. Благодаря, госпожа Вебер. И аз бих желала да благодаря за много изчерпателното изложение. Ако ми позволите няколко въпроса. Първо, вие поставихте особен акцент върху факта, че Европа и Европейския съюз няма пълни правомощия, само частични. Това означава ли, че ще бъде по-добре да съсредоточим усилията си е, върху подобряването на сътрудничество и, сътрудничеството и координацията между държавите членки? Очевидно, след като не можем да работим самостоятелно, би било добре да упражним натиск върху държавите членки. На второ място, вашето изложение – изглежда казва, че вече няма дефицит на инструменти, които могат да се използват. Вие представихте един дълъг списък, но вие може да а, ни кажете нещо за онези сфери, в които все още има някои а, недостатъци поради липса на необходимата правна база. Също така беше интересно казаното от преждеговорившия относно конфискуването на имущества. Питам се защо американците могат да го правят. Те могат лесно да конфискуват имущество, докато Европейския съюз това е трудно. Госпожа Матие, благодаря, госпожо председател, благодаря на правната служба за задълбоченото изложение. Аз също бих предложила като господин Митчел да ни изпратите, ако обичате, пълния текст, за да може наистина да се запознаем с него. В доклада за организираната престъпност в точка 7 на този доклад парламента помоли за, изда, за изготвяне на едно а, изследване във връзка с избягването на дублирането. А, бих искал да знам, бих искал да знам какво мисли обща, какво мисли правната служба по този въпрос. Сега колегата Яколино ще бъда много кратък и аз искам да благодаря на правната служба за изчерпателното изложение, което беше много целенасочено. Естествено, полицията и правните служби трябва да действат съвместно в предотвратяването на престъпленията. Искам обаче да задам въпрос. Какво да се направи с имуществото взето от мафията? Трябва да осъществим силно сътрудничество. Някои мерки вече са очертани в рамката 2003-2008 година. Е, приехме резолюция 203 за подхода на Европейския съюз към наказателното право. Това е важна стъпка, но аз мисля, че ако трябва да се борим срещу мафията, би трябвало да се предприемат стъпки и от други страни какви, какво може да се каже, например, за предприятия, които са обвинени в мафиотски дейности. Те не би трябвало да изнасят за други страни. Ние трябва да направим така, че мафията, също мафията да се борят всички държави. Благодаря. Преди да дам думата на господин Кайола, бих желала да, са, да ви задам няколко въпроса. Първо искам да информирам колегите, че председателството ще помоли правната служба да представи а, това изложение под формата на официално становище, защото това за нас ще бъде една много силна отправна точка. Но това, което искам да ви запитам е свързано с казаното от господин Крочета. Няма правна рамка, която може да защити жертвите, техните семейства, Също така има някои данни, които са много важни, когато говорим за организираната престъпност. Свидетелите са много важни. Ние знаем това, особено особено а, тогава, когато се отчита дейността. В Италия има дълъг списък на постановени присъди, на разследваща дейност. Всички тези хора са много важни не само за разследването, но и за това а, да се постигнат а, в крайна сметка осъдителни присъди. Също така бих е, желала да ви помоля да ни кажете нещо повече за член 87 алинея 2 точка С. В този член се казва, че парламента и съвета чрез обикновена законодателна процедура биха могли да установят мерки свързани с, с практиките на разследване. Искам да ви помоля малко по-добре да поясните този принцип, защото винаги, когато когато говорим за а, наказателни а, органи, наказателно-правни органи. Това е първият въпрос, който се поставя. А, ако обичате да отговорите този, на този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Въпросите бяха много интересни, но и много трудни. На този етап мога да ви кажа, че що се отнася до моето експозе, което направих доста бързо, разбира се, бихме могли да ви го изпратим след като то бъде окончателно одобрено от генералния ни директор. Но това беше едно фактическо изложение на правната рамка на Съюза на базата на договорите и може би и на вторичното право. Що се отнася до по-задълбочения анализ или до по-конкретни въпроси, разбира се, ние винаги сме на ваше разположение. А, така че в краткосрочен план бихме могли да изготвим и официално становище на правната служба. На ваше разположение са ми, що се отнася до експозето, което направи днес. Тоест, както да ви представим експозето, така и да ви представим официална позиция на правната служба. По първия въпрос сега, относно а, разликите, които съществуват в конфискацията, така както тя се прилага в различните държави членки. Този проблем е официално признат от европейския законодател. Ако позволите, бих могъл да ви цитирам и един случай, който не се отнася пряко до въпроса за конфискациите, но който се отнася до Европейската заповед за защита европейска заповед, която беше обект на интересни дискусии между парламента, съвета и комисията. Причината за това беше, че тази мярка се считаше от държавите членки като мярка с наказателно-правен характер от едни държави членки, от други държави пък се считаше за административна мярка и така нататък. Та, За прилагането на някои разпоредби от наказателно-правен характер е редно да се вземе предвид тяхната специфика. Мярка като тази, която упоменахте, е именно конфискацията на имущество, е мярка, която може да се счита за административна, ако тази мярка е взета в рамките на специфична политика, залегнала в договора за ЕС. А що се отнася до засиленото сътрудничество, такова засилено сътрудничество е възможно, ако то е хоризонтално. Държавите членки могат да при приемат мерки в рамките на засилено сътрудничество, ако тези държави членки наброяват поне 9 по смисъл на член 17 от договора за ЕС. Зададохте и много въпроси, свързани с изключителните и споделените правомощия. По-настоящем договора прави ясно разграничение между изключителните правомощия и споделените такива. Наказателно-правната област попада в споделените правомощия на Европейския съюз и държавите членки. Вярно е, че може да се предвиди по-добра координация между държавите членки. Вярно е, че може също така по-внимателно да се прецени до каква степен е транспонирано рамковото решение или директивата, тъй като транспонирането е на различни етапи в различните държави членки, само че това трябва да бъде извършено от компетентните служби на Европейската комисия. Още нещичко. Имаш още един въпрос, който ми бе зададен. Да, той се отнасяше до това, че списъка на правонарушенията е ограничителен. Списъка по смисъла на член 83 алинея 1. Но този списък разширява значително списъка прият в Лисабон, въпреки че съвета вече е приемал законодателни актове, които отиват отвъд това, а именно рамковото решение – което даде възможност за установяване на разпоредби а, и приемане на санкции относно фалшифициране на еврото. Има обаче мерки, които могат да бъдат предприяти в а, други области, а например. Ам... Непотизма. Съвета може да допълни списъка с правонарушенията с нови такива. Имаше също така и въпрос, свързан с конфискацията и конспирацията, ако правилно съм разбрал. Ако правилно съм разбрал, въпросът беше свързан с тези две неща. Ако позволите, ще направя и по-подробно проучване, но на този етап бих искал да кажа, че не сме анализирали ситуацията подробно в държавите членки. Нито в държавите членки, нито в трети държави и по-специално в САЩ. Считам, че сегашната ситуация не е удовлетворителна, но това се дължи на факта, че сме едва в началото на прилагането на Лисабонския договор. Доклада Де Йонг от 22 май, по мое мнение, е важен етап в това отношение. Имаше също така въпрос, свързан с защитата на жертвата. Нали така? Да, да, напълно съм съгласен. Имаме и директива за защита на жертвите, която е обект на дискусии в момента по смисъла на правното основание член 82 алинея 2. Сигнализирани бяха обаче няколко проблема при приемането на тази директива. Защото, още веднъж бих искал да подчертая, много е трудно за държавите членки да преминат някои граници някои граници, които са заложени от националните правни уредби. Такава възможност има. Но, както ви казах, ох, напомнят ми, че трябва да съм по-кратък. Тъщо се отнася до ролята на свидетелите в наказателните производства? Ролята на свидетелите в наказателното производство си остава в правомощията на държавите членки. Тук ми посочват също така, че може би е важно да се предвиди ефективно прилагане на член 87, алинея 2, буква С. Съвместни техники за разследване. Предполагам, че в това отношение единственото, което можем да ви обещаем е да се запознаем по-подробно с въпроса и да ви предоставим писменно нашия отговор. Виждаме, че въпросът е важен, тази област е много важна, но предполагам, че държавите членки много по-добре познават въпроса, отколкото Европейския парламент. Благодаря. Доктор Кайола, quindi in attesa di poterci risentire anche per questa richiesta di parere formale. Благодаря на правната служба. Сега искам да поканя а, при нас а, представителя на Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия за следващата точка от дневния ред. Eh, Днес Обменихме е, мнение с комисар Малстрем, запознахме се с общата стратегия на Европейския съюз в е, областта на борбата с организираната престъпност. Има обаче и други генерални дирекции е, в комисията, които се занимават в някаква степен с борбата с организираната престъпност. Генерална дирекция правосъдие е една от тях. Затова поканихме представител, за да ни запознае с дейностите на тази генерална дирекция, както и с намеренията на дирекцията в областта на борбата с организираната престъпност и прането на пари. След това ще изслушаме въпросите на членовете и ще дадем отново думата на комисията за отговор. Благодаря ви, че откликнахте на поканата ни. Това показва вашата заинтересованост в а, приоритетните въпроси на нашата комисия. Благодаря, госпожо председател, преди всичко това, че ни поканихте на вашето заседание да говорим по въпроса за борбата с органи... организираната престъпност и а, прането на пари. Трябва да се извиня от името на комисаря Рединг, която нямаше възможност да дойде днес. С интерес изслушах разискването с комисар Малстрем, както и изложението на правната служба. Госпожа Малстрем държи естествено основния ресор в областта на сигурността и организираната престъпност, но правосъдието и Генерална дирекция вътрешен пазар също играят роля в борбата, в борбата с организираната престъпност. Беше казано, че е необходим един интердисциплинарен подход, който да съчетава различни инструменти, политики за борбата с организираната престъпност, за да постигне максимална синергия. През октомври миналата година се запознахме с интерес а, с доклада ви и а, миналата седмица господин Деян а, също договори е, написането на нов доклад. Две години и половина след Лисабонския договор става, е, сме сега и е много хубаво, че виждаме такава ангажираност от страна на парламента по всички въпроси на наказателното право. Именно такава институционна динамика ни е необходима за сигурността и правосъдието в Европейския съюз и за максималната защита на гражданите на Европейския съюз. Накратко да ви напомня, Миналата година изготвихме съобщение за наказателното право, европейската политика в областта на наказателното право. Всичко това е част от е, един процес, който в момента се развива между институциите за сътрудничество в областта на наказателното право. В един е, отворен Европейски съюз е, трябва да предотвратим възможността престъпниците да се възползват от пространството без граници Чисто националните решения вече не са достатъчни. А, също а, знаем, че често пъти има много сериозни правни различия в е, наказателно-правните системи на държавите членки, което затруднява трансграничното сътрудничество. Именно за това е много важно да се опитаме да подпомогнем съдебното сътрудничество чрез законодателни и незаконодателни мерки да, и чрез въвеждане на общи минимални стандарти. Лисабонския договор, както каза правната служба, подпомага този процес. В същото време трябва да сме много предпазливи в областта на основните права, което също е част от ресора на вашата нова комисия. Заместник председателя на комисията Рединг отговаря за, основни, за хартата на основните а, а, права, което също се докосва до наказателното право. Хартата съдържа много европейски политики, които са от особено значение, обаче и за областта на наказателното право, като се има предвид възможното въздействие върху свободите на човек на различни прояви на а, престъпност. Така че, да, разбира се, и хартата трябва да се а, прилага съобразно принципите пропорционалност, субсидиарност. Сега, накратко ще ви запозная с това, което до сега сме свършили. Мисля, че опитът ни е, е доста богат в областта на наказателното право. Богат инструментариум сме разработили, които трябва да се използват в максимална степен в борбата с организираната престъпност. Не винаги е необходимо ново законодателство. Понякога е ефективното изпълнение на съществуващото законодателство не е по-малко важно. И аз знам, че това също е в правомощията, в компетенциите на вашата комисия изпълнението на законодателството ще стане по-лесно след Лисагонския договор, сега вече, защото има много възможности за съдебен контрол. Най-важният инструмент е Европейската заповед за, заповед за арест. Това е един новаторски инструмент на Европейския съюз в борбата с организираната престъпност и тежките престъпления. За да разберете колко важно е това, мога да ви кажа, че между 2005 и 2010 година почти е, близо 16 000 са изпълнените заповеди за арест. Да, не е идеален инструментът. В доклада си сме посочили, че въпреки оперативния успех на инструмента има редица слаби страни, които сме се опитали да превъзмогнем чрез практическо сътрудничество с държавите членки. По отношение на изземането или конфискацията, е, това е нещо, което бе споменато няколко пъти и комисар Маустрем също посочи, че това е много важен инструмент за борба с организираната престъпност. В областта на взаимното признаване вече е са сключени две, е, две е, рамкови решения за запорирането на имущество и конфискацията му. Това са инструменти, които а, са изпълнени от близо 15, половината от държавите членки. В някои други държави членки са необходими допълнителни усилия, за да, за да се постигне ефективно прилагане на инструментите. Няколко от вас казаха, че системите за конфискация са много различни в различните държави членки, не само поради сложността, която проистича от противопоставянето на гражданско с наказателно а, право, но и други различия има. Именно за това на този етап, е, когато се опитваме да подобряваме изпълнението на тези рамкови решения, започнахме едно съпоставително проучване, което е, цели да намери начин за подобряване на е, изпълнението на заповедите за конфискация. Сравняват се различните системи в различните държави членки и се опитваме да начертаем варианти за а, а, действия в бъдеще. Госпожа Малстрем се опитва да а, разработи стандарти, минимални стандарти за конфискация, а пък ние работим по въпроса за взаимното признаване. Някакъв етап трябва да имаме основание, за да вземем решение за това какви бъдещи мерки биха били осъществими. Има един много практически насочен инструмент, е, той е свързан с е, взаимно признаване отново. В момента се разглежда Европейската заповед за разследване. Е, тя ще замени стария инструмент. Утре влиза в етапа тристранно обсъждане. Ако този инструмент води до допълнителни ползи, определено така може да се ускори хода на съдебните разследвания в Европейския съюз. Това включва дейности като събиране на информация, разследване, събиране на улики и доказателства при наказателни производства. Друг практически инструмент това са съвместните е, екипи за разследване. Те вече бяха споменати. Това е един чисто практически инструмент за борба с организираната престъпност. Често там участват Евроюст и Европол. Това е един модерен, действащ инструмент, който дава възможност за сътрудничество между полицейските и съдебните органи. 33 нови екипа бяха сформирани през 2011 година с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Благодарение на секретарията, който се помещава в Евроюст, националните компетентни органи а, са а, все по-запознати с а, а, това как функционират съвместните екипи. Също бих искала да спомена и нещо друго, понеже то не е толкова широко е известно. Екрис. Това е информационна система за регистрация на съдебните присъди. От няколко години действа, като идеята е да се създаде електронна връзка между базите данни на съдебните присъди в държавите членки. Така се дава възможност за е, обмен на информация и запитвания по един много бърз експедитивен начин. Това е нещо, което в миналото не е съществувало в рамките на двустранното сътрудничество. Това означава, че съдите и прокурорите в държавите членки могат да получат достъп до информация по делото на лице с осъдителна присъда в друга държава членка края на април а, влезе в експлоатация софтуера. все още е много нов, нямаме конкретни резултати, но 15 или 16 държави членки вече участват активно. Две думи сега за процесуалните права. Това е една водеща инициатива, водещ приоритет за комисията при наказателно производство. При повишаването на ефективността на наказателното право в трансграничен план не е по-малко важно е, е да се въведат и минимални стандарти в тази област. Само ако има минимални а, е, правила за а, е, справедливо безпристрастно производство, само тогава може да се създаде а, доверие между държавите, държавите членки. Това е нещо, което засяга както Европейската заповед за арест, така и други инструменти за взаимно признаване. Жертвите и засегнатите няколко пъти бяха споменати. Това е много важен елемент от всеки дискурс за организираната престъпност. В момента в тристранен план се е, разглежда едно предложение, което вече споменах, и то съдържа много важни и ценни елементи вече е достигнало предложението до форма, което ще, която ще доведе до допълнителни ползи и се надяваме а, е, да се стигне скоро до край на тристранните преговори, за да се а, е, дадат на защита на а, е, правата на жертвите и на организирана престъпност. Бяха споменати и екологичните престъпления. И въпреки, че е, това е стара директива, е, това е важно за работата на вашата комисия. Има, има, има директива, която хармонизира действията в тази област, това число и замърсяването на морските води, както и търговията с застрашени видове всичко това са елементи от нашата директива за екологични престъпления. Това са, е, това са актове, които се считат за е, престъпления в е, държавите членки. В края на миналата година приключи срока за транспониране на директивата в държавите членки. Директивата за пазарните злоупотреби също беше спомената. С нея също се въвеждат мерки наказателни мерки. Сега, а, какво очакваме да се промени в а, резултат от Лисабонския договор и какво следва след Стокхолм? Сега, нещо, което вече бе споменато във връзка с наркотиците. Естествено, че има огромен пазар на наркотици и канали за трафик. А, Чух, че се споменаха 17 милиарда само за Европейския съюз като обмен на тази търгови... търговия. Това са, това са престъпления, които застрашават и сигурността на нашите общества. Вече разполагам с рамково решение от 2004 година, с което се криминализира трафика на наркотици. Има обаче някои, някои, някои слабости в този текст. В момента правим проучване, е, за да решим дали трябва да се е, измени е, законодателството ни за трафика на наркотици до година. Заедно с това планираме да предложим тази година и законодателен акт за психоактивните вещества. Това е, е една тема, която не е от пряк интерес за вас, но е част от общата картина. Работим и по основните показатели е, е, на пазара на наркотици Госпожа Малстрем, мисля, че спомена, че често пъти е, статистиката е, е, трудно се генерира в тази област, трудно се намира статистика, но ни трябват факти и цифри все повече и повече при разработването на, на, на политики в наказателното право. Сигурна съм, че в бъдеще ще разглеждате и оперативните програма МАРК в Средиземноморието за борба с трафика на наркотици. Също така да повторя нещо, което каже госпожа Малстрем, финансирането е от огромно значение, най-вече при наркотиците, трябва да гарантираме необходимото финансиране в различните подсектори на а, тази област на борбата с, с организираната престъпност. Няколко неща искам да подчертая, които се припокриват между вашата дейност и нашата. Беше спомената и госпожа Малстрем, а именно преместването на незаконни дейности в законната економика. Директивата за фалшификацията. Работим по това. Става въпрос за подправянето на евро, което се криминализира с директивата. Смятаме, че това ще има превентивно действие спрямо престъпните актове в тая област. В момента работим по това законодателно предложение. Друго предложение е свързано с е, защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Това също бе споменато от вас. Това е много важно. Тук става въпрос е, както за измами, така и за други нередности, които са в ущърп на европейския бюджет. Това може да включва е, доста големи размери на имущество и печалби от престъпна дейност. Често пъти престъпления срещу европейския бюджет се извършва от а, а, престъпни организирани групировки. Въпросът е, че има много а, голям обем европейски публични финанси, е тези, които се събират от данокоплаците. И в момент на криза трябва особено да внимаваме в тая област. Последните данни в тази област са от един доклад на държавите членки до ОЛАФ. И там се посочват около 600 милиона а, като размер на измами. Общия размер на наредностите е много по-голям, но наредностите могат да бъдат и непреднамерени. Тази цифра обаче 600 е злоупотреби. Е, това е за сега, което се казва, но може всъщност да е много по-висок, по-голям размер, размера. Защото част от е, измамните дейности може да не са разкрити. В същото време осъдителните присъди са сравнително малко в държавите членки за престъпления срещу европейския бюджет поради ред причини става това и смятаме, че е време да а, се противопоставим на това, да реагираме. Както чухме от правната служба, вече парламентът има а, правно основание за действие в тази област, което се дава от договора. Трябва да се подпомогнат а, следователите, а, прокурорите и съдиите в тази законодателна област бъдещите инициативи сега по усъвършенстване на европейските структури. Предполагам, доколкото разбирам, ще, ще поканите в бъдеще Евроюст. Е, те ще имат възможност е, да ви запознаят лично с работата си. Но сега, след 10 години е, действия, Евроюст вече играе водеща роля в координацията на а, трансграничните дейности. И в момента се изпълнява решение от 2008 година, което имаше за цел да а, засили практически оперативен капацитет на Евроюз. По 85 ти член от Лисабонския договор разполагаме с нови възможности за, раз, за развиване и укрепване на Евроюз. И сега, 10 години по-късно, виждаме, че има какво да се направи, за да се повиши ефективността и да се рационализира допълнително агенцията. И това е нещо, което в момента обмисляме. До година ще излезем с предложение, така че организацията да функционира още по-добре и да се съсредоточава основно върху централните си дейности. Естествено, обсъждаме тези въпроси с генералната дирекция на госпожа Малстром, която пък изготвя предложение за Европол връзка с Евроюст трябва да спомена и Европейския прокурор. Това е нещо, което вече бе споменато. Това е по силата на 86-ти член на договора, дейностите на прокуратурата преди всичко ще се съсредоточават върху защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Мислим по този въпрос като визираме до година да излезем с предложение. Ще проведем консултации. Вече проведохме една такава в интернет. Също ще водим консултации, други консултации в близко бъдеще с различни заинтересовани страни една от които разбира се и парламентът. Много от въпросите в тази въпроса са особено сложни, независимо дали става въпрос за нивото на централизация и децентрализация, отговорността и от отчетността, връзката между Евроюст, ЕПО, ОЛАФ и така нататък – ако вашата парламентарна комисия би искала по-обстойно да се запознае с тези идеи, а, с удоволствие ще организираме други подобни срещи. Наистина са много въпросите. И накрая няколко думи във връзка с вза... взаимното признаване на съдебни решения и връзката на това с взаимното доверие. За ефективната борба с организираната престъпност ни трябва един режим, механизми, които да са максимално, максимално експедитивни. концепцията вече е разработена в Хага и в е стана това. принципа на взаимното признаване обаче основата за всякакви взаимни дейности – десетина области е, са, бяха лисабонизирани, но доклада ни на изпълнението показва, че понякога има липса на доверие между държавите членки, което е пречка за ефективното прилагане на инструментите за взаимно признаване. Естествено, имаме много начини да се преодолее този проблем, но както спомена госпожа Маостреом, е, един от тях е обучението – нашата област сме разработили едно съобщение за обучение на всички юристи и практици, най-вече прокурори и съдии, защото смятаме, че е необходимо тези е, специалисти да е, познават по-добре европейското право, е, системите на другите държави членки. По такъв начин ще се укрепи доверието и ще се прилагат по-ефективно инструментите за взаимно признаване. Затова в съобщението си насърчаваме идеята да се постигне една основна цел до 2020 година 700 700 хиляди юристи да получат някакво обучение в областта на европейското право, законодателството на Европейския съюз. Това бе накратко един бегъл преглед. Е, в бъдеще сигурно ще водим допълнителни разходи, но това, което ви представих, може би ще ви даде полезна отправна точка за по-нататъчни разисквания. Благодаря ви, госпожо председател. Грация, директоре. Благодаря много, госпожо Кнудсен за вашето изложение. Беше много важно да ви слушаме. Сега ще дам думата на колегите, които поискаха думата с господин Мартин, но след това ще чуем директора. Ще бъда кратка, госпожо председател, тъй като госпожа Кнутсен вече отговори участие на въпроса, който исках да задам. Много ви благодаря за това, че дойдохте на второто заседание на нашата комисия. Това очертава бъдещите връзки между нашата комисия и вашето звено. Аз останах с впечатление, че а, ко... полицейското сътрудничество сътрудничество, съдебното сътрудничество е изключително важно е, за, в борбата с организираната престъпност и че а, е, може би, мисля, че комисията няма а, е, пълна възможност да хармонизира наказателното, наказателното законодателство и че може би полицейското сътрудничество е една малко по-трудна сфера. Вие не говорихте за това какви е, юридически специалисти бихте искали да обучите и какво може да се направи, за да може да се използва в е, съдебната и юридическата традиция в борбата срещу организираната престъпност. Е, дали ще организирате нещо конкретно, организирано, систематизирано, малко повече подробности, ако обичате. И аз искам да ви питам какво може да се направи с магистратите и точно с кои е, магистрати. Не искам да се изразявам формално, обаче магистратите литературата си има своя, свой етичен кодекс. Какво може да се направи в този въпрос? Благодаря. Две минути за госпожа Гомеш. Благодаря, госпожо Кнуцен. Искам да ви запитам дали вашата генерална дирекция правосъдие е а, о, от е направило проучване на това, което ние разглеждахме в парламента за онези самолетни полети, е, свързващи, свързани с е, мъчение е, и данните по гражданските полети и тяхната връзка с, с контрабанда на наркотици, на хора и така нататък. Искам да ви запитам, вие казахте, и аз съм съгласна с вас, че понякога не става въпрос за ново законодателство, а как съществуващото как се прилага съществуващото законодателство. Вие казахте, че е необходимо да има някакви минимални стандарти за съдебните процеси в държавите членки. Каква оценка оценка правите на сегашното състояние на нещата, например наказателното преследване срещу а, организираната престъпност, пране на пари и така нататък. Аз виждам, че проблема не е толкова в съдебния процес, а по-скоро в а, в наказател, в разследването. В моята държава има някои неща, които показват, че разследването не е било добре. Тук има някакви липси и след като преминава един определен период, е, е, след определена давност вече не може да се продължи процеса. Мисля, че това е много важен елемент, в който Генерална дирекция правосъдие би трябвало да проучи какво става в Европейския съюз сега за европейския бюджет. Какво можете да кажете за разследването на национални дела, в които са намесени и са ангажирани националните бюджета? Аз имам предвид, например, кризата свързана с предоставянето на, на ам, защита и всъщност нищо не се прави, например, за репатрирането на обвинени лица в държавите членки. Ние не виждаме действия, които се предприемат от Европейския съюз. Господин Скила Какис има думата. Аз имам два въпроса. Първият въпрос се отнася за факти и числа, за които вие говорихте. Вие говорихте за измамите в бюджетите на Европейския съюз, така както се а, съобщават те от държавите членки. Споменахте 600 милиона това за година ли е или изобщо? Какво смятате, че всъщност става в действителност? Има ли има ли начин да се измери независимо какво става, какво правите вие по, в това отношение? Вторият ми въпрос е, е ще е свързан с казаното от госпожа Гомеш. Вярно е, е и в е, Гърция, например, има едно мега дело на за пране на пари и подправяне и фалшификации, които, което вероятно е с, с, се измерва с, с милиони евро. А, в, в а, има а, държава, която предоставя а, контрабандата, друга, която я получава. Вие проучвали ли сте призивите за помощ, това част от вашите правомащия ли е или не. Господин Нютон Дан, съвсем накратко и аз, съвместните разследвания и екипите за съвместни разследвания може би не разбрах. Вие казахте, че 33 такива екипи са създадени. Това за една година ли е? Защото числото ми се струва много малко, то даже нищожно. И това, което аз съм чувал за такива екипи, те спорят кой има има приоритет холандците, германците, а, за колко време ще трябва да се лиша аз от мои полицай. А, и така че въпросът е, надявам се, аз не ви критикувам, разбира се, някой проучил ли е а, нещата, казал ли е, че работи, не работи дадена система, одобрена ли е. А, благодаря, госпожо Кнуцен, преди да ви дам думата, вие говорихте за публични фондове, които се използват от мафията, от мафии. Става дума за европейски фондове, вложени в тези сфери, както а, и за фондове, които са прихванати от а, е, престъпни банди. Сега, в Стокхолмския план има законодателно предложение, има проекто за законодателен акт за взаимно признаване при наказателни производства в 2011 година се включиха няколко държави, които предложиха Европейската заповед за арест в комисията Либе. Бихте ли казали каква е вашата позиция по този въпрос? Благодаря за въпросите. Започвам от началото. Съвсем е ясно, че трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да засилим полицейското и съдебното сътрудничество. Има различни традиции, както почитаемия депутат каса. Има различни процеси, има различни култури, има и европейско ниво и нивото на държавите членки. Трябва да продължи продължим да работим. Нашите агенции по ПВР трябва да работят и да си сътрудничат, при това по-добре, отколкото до сега. Трябва да формираме мрежи, финансиране за започване на проекти и да приемем, че отнема време за да се изгради тази европейска съдебна култура. полицейската култура е по-развита, но когато има имаме вече Генерална дирекция правосъдие, ще трябва да направим всичко за а, подобряване на съдебното сътрудничество, за формиране на мрежи. Сега по въпроса за портала за електронното правосъдие имаме 50-60 хиляди попадения на месец. Представените материали са лесни за четене. Трябва да се започне кампания за повишаване на информираността, за да може практикуващите юристи, адвокатурите и други организации да знаят, че такъв практически инструмент съществува, защото обратната връзка помощта, която идва от тези организации, неправителствените организации, е много ценна. Необходимо е да се създаде по-добра информираност, защото този инструмент ще стане значително по-интерактивен, отколкото е сега. По обучението, да, ние можем да действаме като катализатори, но самата работа трябва да бъде извършена от държавите членки, независимо от това дали е на местно, регионално или национално равнище, включително съдебни школи, там където те съществуват. На европейско равнище може да има някакви европейски дружения на юристи или европейската мрежа за обучение в съдебната сфера би трябвало да се насърчава, да се увеличават непрекъснато обменните програми и контактите между държавите членки. Има един мултипликационен ефект, когато работим с нашите партньори. Ние не отдавна помолихме органите, съответните органи да направят отчет за броя на обучените от тях лица на всички равнища, но не се се а, е, а, е, не, няма опит е, все още да се обобщи тази информация и не знаем колко души са получили някакво обучение. Бяха зададени много въпроси за националните компетентности. На този етап не можем да се впускаме в етични проблеми. По въпроса за транспонирането, сега сме насочили вниманието си към доклади, в които отчитаме положителните и отрицателните практики в различните държави членки. Отчитаме кои директиви са прияти, ратифицирани. Имаме много активна стратегия за прилагането на законодателството и в някои сфери колегите от Генерална дирекция вътрешни работи ти Те предвиждат специфични мерки в сферата на борбата срещу корупцията за, зачитан, за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз трябва да се каже, че тук става дума само за европейския бюджет и всякакви дейности, които които са а, насочени във вреда на европейския бюджет, са обект на нашата работа. По въпроса за статистиките, те могат да бъдат намерени от доклада на ОЛАФ. Оттам идва това число 600 милиона, за което, което вие окачествихте като върха на айсберга. Това подават държавите членки във връзка с тяхната дейност за извършване на наказателно преследване, което може да доведе до осъдителна присъда. Както знаете, ние не провеждаме разследване. Господинът може би е прав. А, аз казвам, че чашата е наполовина пълна, имайки предвид преди как държавите неохотно се включваха, сега вече тази активност е повишена. И би трябвало да се обединят практикуващи юристи, да се разпространят най-добрите практики в държавите членки. Най-добрите примери на обратна връзка е, че националните съдебни органи вече свикват път с тези практики и а, тогава, когато представители на Евроюст и Евро пол участват в прояви на национално равнище или в двустранен порядък, резултатите се виждат. Сега по последния ви въпрос, госпожо председател, всякакви планове, които имахме в сферата на взаимното признаване, бяха, а, прие, бяха поети от едни национални инициативи, които а, а, ни карат да, да се замислим как най-добре да постигнем допълнителна полза, защото всички тези правни инструменти би трябвало да имат някаква допълнителна полза с приложеното си поле, с възможността си за по-малко причини за отказ. Благодаря ви, председателката. Благодаря, госпожо Кнуцен. Успеха на проекта на Евроюст винаги зависи от е, степента, до която държавите членки са готови да се намесят. Благодаря ви много. Предполагам, че ще се видим скоро, защото е много важно да работим съвместно и да търсим нови решения, за да сме сигурни, че имаме успешна дейност. И сега Бих желала да се върнем към нашата работа. Ако няма други неща, госпожа Гамеш. Благодаря, госпожа председател. По точка разни бих желала да направя предложение на нашата комисия, което по-късно да бъде обсъдено в разширеното бюро, а именно, че освен законодателните мерки, ние бихме могли да, да покажем и някои практически мерки, защото Ползата от нашата комисия би била да се хвърли светлина по някои дела а, с оглед на препоръките, които бихме направили в а, законодателството или в а, процесуалната сфера. Именно за това искам да предложа, както чухме току-що от госпожа Кнутсен европейските институции да се съсредоточат вниманието си върху съобщения за корупция, които включват които засягат бюджета на Европейския съюз. Ние в момента сме в една огромна криза с небивала корупция, организирана престъпност, която лишава нашите държави, нашите данакоплаци от средства в резултат от това, което става не неправилното тълкуване на правни норми. Аз бих казал, както каза колегата от а, а, Гърция, че а, въпросът за предоставянето на правна защита не се разглежда в Гърция, разглежда се много бавно в, в Португалия. А тук става дума за европейска мрежа, защото а, продавачите са били в, в Германия, корумпиращите са били участи в Германия, корумпираните и корумпиращите са участи в Португалия и в Гърция. Така че всъщност е срамота, че този въпрос е напълно игнориран и всъщност в Германия Делото продължи след разследване, започнало от е, португалски прокурори. И всъщност делото беше за корупция на португалски и гръцки служители. В, в Гърция също нещо се направи беше арестува заместник министър в Гърция, в Португалия. Нищо не беше направено. Нищо. И това е много сложно, защото на този етап господин Баросо беше министър-председател. Аз не казвам, че той е ангажиран, но една причина, поради която ние би трябвало да бъдем много загрижени а, за отговорността на всички ангажирани с подобни договори а, и ме навежда на мисълта, че тук говорим за нещо, което аз като човек, който винаги а, внасям определени оплаквания, жалби в а, генералната дирекция, пред комисаря Малстром, пред всички а, генерални дирекции по вътрешна конкуренция, по вътрешен пазар и не виждам и интерес. Така че това, което аз предлагам е нашата комисия да се съсредоточи върху тези въпроси, да се опитаме да изясним изясним тези конкретни дела и на тази основа да оправдае мерките, които ние ще предложим в края на нашия доклад. Uh, uh, Благодаря на госпожа Гомеш. Госпожа Матю. Ата Ана, може би жестът е похвален, но имаме изключително натоварен дневен ред. Така че се питам дали това не е по-скоро от ресора на подкомисията за отбрана. Не трябва ли те да организират подобно проучване, защото считам, че нашия дневен ред е прекалено натоварен. Така че предлагам ви да прехвърлим въпроса. Не виждам как ще си свършим работата, не виждам как ще приключим въпроса и по тази толкова е, голяма тема, така че подкомисията по отбрана е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 прехвърлихме времето, което ни беше отредено за днешното заседание, така че нека да преминем към заседанието на координаторите. Следващото ни заседание ще бъде на 19 юни. Ще имаме две заседания от 9 до 12.30 и от 3 часа до 6.30. Сега заседанието ще бъде при закрити врата.